Много ви благодаря, господин Оди. Прав сте, наистина сте прав за този процедурен въпрос и ние ще проучим какво точно се е случило, ще предоставим протокола на следващото заседание, а предложенията за резолюции ще бъдат